Okay. Председателят. Скъпи колеги, моля заемете местата си. good luck. Okay, dear colleagues, please take your seats. И така, скъпи колеги, моля, заемете местата си. Now, uh, where's the... No. Uh, as, uh, as, uh, some of you know... Както някои от вас вече знаят, а други не. Преди 4 дни бях назначен да бъда новият външен министр на Гърция. I... Thank you. Благодаря ви. Интересната част на Досегашната ми работа беше, че в неделя и понеделник в Люксембург се срещнах за пръв път официално с своите колеги от другите държави членки. Никой от тях не ми каза поздравления, а всички ми казаха късмет. I, I you... Само исках да ви кажа довиждане, ще ми липсва парламента изключително много. Всички специфики на нашата работа ще ми липсват наистина. Не смятам, че има по-добро място в Европа с всички страсти и добри емоции в Европейския парламент. Искам да кажа, goodbye на английски и не искам да забравите гръцкия, който научихте година и половина. Сега ще ви кажа едно предложение. Как казваме in favor на гръцки? Срещу как се... Say... Как, как казваме въздържали се? Now, second, Добре, помните, и така, какво искам? Социалистите и Обединената левица. Значи, разделяме ви, ЕНП и а, социалистите и всички останали. Знаете си ролите. Започвайте. Фантастик! Фантастик! Фантастично, казва господин председателя. Благодаря ви много. А разбирам, че господин Шулц иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Please call господин председател. Поисках думата, защото съм сигурен, че ще мога да се възползвам от търпението и добрите чувства на всички тук, но от името на своята собствена група искам да а, ви кажа, че ви подкрепяме в тази изключително трудна служба, която поемате. Вие знаете колко трудна е, дори по-добре от нас. Независимо от нашите политически идеи и идеологии, ние имаме едно пожелание. Вашата чудесна страна, чието външен министр сте, да успее скоро да преодолее ужасната криза. Ние имаме нужда от Гърция. Искаме да покажем вашата солидар... нашата солидарност към вашата страна и към вас самия господин външен министр, господин заместник председател на Европейския парламент. Искаме да кажем, винаги сте бил наш добър колега. Благодаря ви за сътрудничеството и късмет, Ставрос. Много ви благодаря. Довиждане, а сега давам думата на забележителната Даяна Волес. Виждане.